welcome everybody to our uh... Добър ден, добре дошли на всички на нашето заседание на комисията Либе. Ще помоля колегите, депутати и асистенти да вземат местата си. Да се опитаме да започнем заседанието. Сигурна съм, че междувременно ще се появят и останалите ни колеги. Ще започна с съобщенията. Ще председателствувам е, това заседание на мястото на председателя, е, който всъщност ще си поеме е, ръководството утре. Имайте предвид, че 16-та точка е гласуване на европейски документ за е, пътни е, документи за връщането на незаконно пребиваващи е, граждани на тези страни ще бъде отложено гласуването, така че е, това е промяната. Ако нямате възражение, приема се дневния ред. За съжаление няма да имаме превод на хрватски е, галски и днес и утре ще ви изчета проекто препоръките на координаторите, които би трябвало да приемете. Е, това е номиниране на докладчици. Госпожа Габриел е, е номинирана за докладчик по следващите досиета. Сключване на споразумение за отпадане на краткосочите вризи с Сомолновите острови, Микронезия, Товалу и Маршалските острови. Тя е докладчик и за е, предложение за регламент на Европейския парламент и съвета, което допълва и поправя регламента за списък на трети страни, е, граждани на трети страни, които трябва да притежават е, документи е, при пресичане на европейските граници и тези от списък на тези, които са освободени от това задължение. Също така, господин Диас Демера е докладчик по предложение за регламент е, е, за регламент на Европейския парламент и съвета, който допълва регламент 539-2001 е, за списък на граждани от трети страни, които трябва да притежават визи, когато пресичат е, външни граници, тези, които са освободени от това изискване. Е, господин Файон е за следващото. В случая става дума за Косово и отмяна на регламент 439. Е, е, е, господин Кеничи е докладчик за становище по годишния доклад за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, борбата срещу финансови измами, комисията КОНТ. Това бяха са препоръките за различните доклади и становища докладчици по тези е, досиета. Съгласни ли сте? Очевидно да. Сега приемаме е, протоколите на заседанието 20 23 е, април и 16 и октомври 15. Ако нямате възражение, тези протоколи са прияти и можем да започнем по дневния ред на днешното заседание. Трябва да разгледаме проекто доклад и обмен на мнение по протокол за е, прекратяване на незаконна търговия с е, тютюневи изделия, е, протокол към рамковата конвенция на СЗО за контрол върху тютюна. Сега, по отношение на разпоредбите, от протокола, които попадат е, е, в е, раздел 5, част 3 от договора за функциониране на Европейския съюз. Доклад как госпожа Марина Андерсън ще закъснее. Тя се обадила на секретарята, така че ще започнем дискусията без нея. Тя ще се присъедини по-късно. По нейно предложение координаторите са съгласни да има обмен на мнение с представители от ОЛАФ и Генерална дирекция Санте. Така че първо ще дам думата на господин Раблинг от Олаф и след това на господин Борковски от е, Генерална дирекция Санте. След това ще дам възможност за дискусия. Господин е, Роблинг, Реблинг, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добър ден. Макар, че е, докладчицата я няма, но аз ще започна с комплименти е, по нейен адрес, е, госпожа Андерсен, за много експедитивната и компетентна работа по проекто препоръката трябва да се каже, че незаконната търговия с тютюневи изделия ни притеснява всички. Държавите членки губят милиарди е, постепения в бюджетите всяка година. Тайната, контрабандата също подкопава е, здравната политика на държавите членки също така. В много случаи контрабандистите правят, чрез своята дейност, правят достъпни цигарите, особено до млади хора. И накрая контрабандирани цигари, е, както казах, е, води до загуба на приходи в е, хазната. Какво трябва да се направи? Знаем, че контрабанта с цигари е сложно явление. Няма една мярка, която сама по себе си може да сложи край. Така че би трябвало непрекъснато да оглеждаме нашия инструментариум и да видим дали това, с което разполагаме, е най-удачно за е, решаване на проблема. Предвид на това, преди три години Комисията предложи един стратегически дългосрочен доклад, който излага, е, прави анализ е, с оглед да се засили борбата срещу контрабандата. И разбира се, би трябвало сътрудничество с държавите членки да прилага на практика тази стратегия. Това значи е, следствени, е, оперативни мерки, законодателство, е, което всъщност е ваша задача и редица политически мерки. От две години Европейския съюз има директива, която включва важни разпоредби по проследяване на контрабанда. Ние в Олаф особено е, внимаваме и следим е, е, навлизането на и контрабандата на цигари от трети страни в пазарите на Европейския съюз. И в това отношение хубаво е, че е включен този проблем в дневния ред на тази комисия. За първ път е, ние е, по наша инициатива разглеждаме глобалния аспект на това явление. Европейски съюз е, договаря по този инструмент и днес с усилията на комисията, предложението на комисията, с анализа на съвета и да се надяваме за съгласието на парламента, ще можем да покажем решимостта си, като ратифицираме документа. Приветстваме подкрепата на, на комисия, от страна на комисията, на, подкрепата на комисията, държавите членки, пък и на парламента в процеса на ратификация. За поправни съображения би трябвало да разделим препоръките на два отделни документа. Те са отделни, но разбира се, по същество са свързани. Комисията Инте е, единодушно е дала своята подкрепа за другите документи, свързани с сертификацията. Втори документ е пред нас днес и ние бихме искали да подкрепим проекто препоръката, която докладчицата е, е направила. Благодаря много, господин Ръблинг. Сега господин е, Борко, Борковски има думата. Благодаря, госпожо председател. Мога само да се присъединя към изразената от представителя на ОЛАФ позиция. Ние в Генерална дирекция Санте също смятаме, че този протокол е много важен инструмент. По директивата за табак, тютюновите изделия имаме член 15, който въвежда една европейска система за проследяване. Това е едно от основните разпоредби по протокола и работата ни по изпълнението й би трябвало да доведе до създаването на една система, нашата система до 20 май е, трябваше до 18-та е, година е, преди протокола. По този начин смятаме да поемем водеща роля в този важен аспект, а именно действителното изпълнение на протокола в цял свят. Благодаря в тази връзка за подкрепата на, на парламента за тази инициатива. Thank you very much, uh, Mr. Borkowski. Благодаря, господин Борковски. Да, пристигнахте точно на време. Uh, Току-що изслушахме представителя на Олаф, господин Ръблинг и господин Балковски от е, Генерална дирекция Санте кратки уводни думи имаха по въпроса и сега, ако сте готова, ще ви дам думата. Извинявам се на всички за това, че закъснях. Вчера в 6 тръгнах от вкъщи, надявайки се да пристигна на време, но с отлагане на два полета и закъснение всъщност се получи това Предполагам всички знаете, че тютюна убива 6 милиона души всяка година. Ето защо много важно е да проведем такова изслушване. Защото наистина трябва да, да демонстрираме воля за контрол върху това явление, което убива толкова хора годишно Имаме протокола за незаконна търговия с табакови, с тютюневи изделия и факта, че генералната дирекция и Олаф обсъждат въпроса с нас, изпълнението, прилагането на този протокол тук и свързаните членове е, е говори сам по себе си. Целта на протокола е да да гарантира е, веригата на доставки на тютюн, е, целта на протокола е да се тече информация по цялата верига на, достав, на предлагане и е, да е, следи, че всяко звено от веригата изпълнява своите задължения. Разбира се, трябва да се създаде една глобална система на проследяване пет години след влизане в сила на протокола. Това е едно глобално решение за глобален, на глобален проблем. Аз и други депутати работим за с цел да бъде ратифициран от Европейския съюз този протокол, но подобно на други депутати, аз се притеснявам от връзката на Европейския съюз с производителите. Тук има една пречка за ратификацията и придвижването. Връзката е и с кози, тъй като тютюневата промишленост се определя като партньор при слагане край и прекратяване на законната търговия с тютюневи изделия Италия. Това ще засегне много хора. Ако се върнем в 2008 година, е, е, тютюневи е, компании бяха, приеха, признаха вина за производство на тютюневи изделия, особено на фирми в Канада, които не са произвеждали цигари с, при изисквания. Освен това имаше друг случай за обвинение за контрабанда в Близкия изток, което Олаф разкри, така че присъствието на Олаф, представител на Олаф тук е много важно днес. би било добре, ако имате актуална информация по това разследване, да я споделите с нас цигари се е, изнасят за места, където няма ясно, ясно очертан пазар и след това незаконно се е, е, контрабандират обратно в сви като Англия, Шотландия, Уелс и другаде. Според мен се контрабандират известни марки цигари, които мистериозно изчезват международния транспорт в системата на транзитиране. Има и други, така наречените New Lights, е, нови продукти и бих искала от представителите на генералната дирекция да зная какво знаят по, да, да чуя какво знаят по въпроса. Ако цялата комисия е предложила да се прилага член 5.3 е, от рамковата конвенция за контрол върху тютюна, и а, не само а, тези разпоредби, които се отнасят до промощата на, на генерална дирекция Санте. не, използва се системата за доставки на тютюн, за проследяване и контролиране на тютюни, тютюневи изделия. Според мен това обръща нещата и всъщност прави така, че лисицата трябва да пази кокошките и а, е, не може да се е, дадат такива промощи в ръцете на е, производителя, но а, производителя споделя а, общо, има още обща съгласие по този протокол, но това не е така, защото производството на тютюни изисква е, общи усилия по цял свят за е, контрол е, тези съдебни решения, които споменах, са резултат на съдебни действия и производства, е, PMI е, в резултат на това плати 1,5 милиарда евро е, глоби на Европейски съюз, което не е благотворителност. Това е правна уредба на въпроса и Рамковата конвенция и протоколите към нея казват ясно, че производителите са част от проблема, така че не могат да бъдат част от неговото решение. Това е полож... положение, това е борбата. От една страна са производители, другата са е конвенцията. Имаме 8, е, член 8.11, които не са цитирали, и 5.3, които ясно е, говорят за разделяне на тези два е, фактора производителите и е, по-специално връзките, които би трябвало да имат те с е, политики, свързани с здравеопазването и това, което ни смущава е, че над 100 страни по целия свят сега са влезли в доброволни споразумения с производителите. Според мен това компрометира влизането в сила на протокола. И като докладчик по този протокол, аз имам, сериозно се притеснявам за това, което PMI са инвестирали е, в една система за проследяване, защото това е просто един кодекс, е, който всъщност не е, предоставя ефективни услуги за проследяване. Съгласен съм, че тук става дума за една черна котия. Патентът е защитен от производителите. Ние знаем какво се държа в тази черна котия. Не знаем кой управлява, кой контролира. производителите искат да бъдат отговорни заедно с правителството и неправителствените организации в, в има достатъчно доказателства предвид разследването на Олаф и нещо, което е изтъкнато от редица комисии по различни поводи, предвид директивата за тютюневите изделия, за връзката между, е, на индустрията с е, другите агенции. Това е, което имам да кажа, но ще е интересно да чуя какво имате да кажат е, и другите и по-конкретно, ако Олаф могат да ни предоставят допълнителна информация за това, докъде е стигнал, са стигнали следствите действия до момента за момента и дали има някакви обвинения срещу тютюнопроизводителите. Комисията сега а, възприема една позиция на изслушване на омбудсманите. Ясно е, че не е само една генерална дирекция, която отговаря за това за да може да се е, гарантира здравната политика. Това е отговорност на цялата комисия. И мисля, че и двете организации, представени тук, трябва да се съгласят, че е, трябва да, е, да се напредне в ратификацията на този протокол от на Европейския съюз. ако съгласието, с Съвет ще изтича през юли и от Страсбург и сигналта не се е, подновява или продължава срока на споразумението, силата на споразумението. Това е от мен. Благодаря много. Сега давам думата на докладчика Сянка от НП, господин Шулг. Благодаря. Не само, че незаконната търговия с тютюневи изделия води до загуби за държавите членки, а също така тя пречи на политиките за обществено здравеопазване, разпространение и производство на законосъобразни стоки. Контрабандата заобикаля законодателните разпоредби и пречи на разпоредбите, които имат за цел да възпрат единопушенето сред младите. Поради тази причина е важно да има контрол върху цялата верига, не само с цел да се намали незаконната търговия, но и общо да се намали тютюнопушенето. В незаконната търговия има незаконно производство, фалшифицирани марки цигари, а също така и използване на незаконни канали за разпространение – за съжаление, поради високите печалби при незаконната търговия с чучунови изделия, Става въпрос за това, че печалбата примерно от 1 милион евро се реализира с продажа на един камион цигари. Поради тази причина имаме случай разгледан от Олов от 1998 година. Там а, са предоставени данни за това къде се произвеждат цигарите, но не е ясно към кого са били насочени. Незаконната търговия с тютюневи изделия финансира престъпността, а също и тероризма, както може да се види от решението за сигурността на комисията от април 2015 година. Освен това, поради особената природа на на пазара на черно. Всички тези цифри всъщност са прогнозни. Залавянето в най-добрия случай е около 10% и това със сигурност трябва да се промени. Много сложната природа на контрабандата прави справянето с този проблем трудно и за това трябва да имаме добра координация и сътрудничество между законосъобразната търговия с тютюневи изделия. Добрите новини са, че общата Общото ниво на незаконна търговия не е свързано с данъците и една държава има много други варианти да се справи с това, освен с помощта на налагане на такси. Миналия май излезе изследване, което показва, че пълната проследяемост на тютюневите изделия е нещо възможно и независимо от това кой вариант изберем, при всички положения ползите ще бъдат много повече, отколкото ще бъдат разходите. И това е валидно и от економическа, и от социална гледна точка. Трябва да имаме ефективна система за проследяване. В член 15 на преработената директива за тютюневите изделия се казва, че всички продукти, които са предназначени за европейския пазар, трябва да имат уникален идентификационен код и с това всъщност се прилага член 8 от протокола за проследяването. Въпреки това, голяма част от намиращите се на пазара членови изделия които се продават незаконно, идват от трети страни. Поради тази причина трябва да намерим начин ефективно да се справим с проблема. Протокола е най-добрият вариант, който ще помогне да се справим с международната контрабанда на тютюневи изделия, тъй като ще имаме ефективен международен режим с цел да се борим с контрабандата. Ще имаме всякакви разпоредби, включително надлежна проверка, пране на пари и други важни моменти. Една такава важна система ще помогне да се подобри целостта на системата и ще подобри налагането на глоби, наказания и съответно преследването на незаконната търговия. Бързото ратифициране на този протокол от страна на Европейския съюз поради тази причина е от изключително значение, защото то ще предостави на всички от тези 23 държави членки, както и на онези извън Европейския съюз, които още не са го ратифицирали, възможност да се справят. И а, поради това е важно. Сега давам думата на госпожа Гомеш. Искам да благодаря наш, на нашия докладчик, защото работата на госпожа Андерсън по тази тема е чудесна. Също така искам да добавя, И още един изключително тревожен елемент, който струва ми се не беше достатъчно взет предвид. Затова става въпрос за връзката, за връзките, извинявайте, вътре в организираните престъпни мрежи, не само в Европейския съюз, но и извън Европейския съюз, особено в Северна Африка – и за това по какъв начин те са свързани с контрабандата на тютюневи изделия и контрабандата на други стоки, т.е. тези връзки с тероризма. Не можем да продължим да подминаваме тази тема. Именно това я прави още по-належаща и за това трябва да се засили координацията с Генерална дирекция Холм и с Европейската координационна мрежа за борба с тероризма. Всичките тези организации трябва да работят заедно, за да може да се направи необходимото и да се спре този приток на незаконни стоки Явно е, че тук основна роля играе тютюневата, из... тютюневата индустрия, както казаха и колегите. Госпожа Викстрюм, благодаря. Аз също искам да поздравя докладчика. Това е тема, която трябваше да бъде разгледана още преди много време. Ние в Европа имаме история за ръководители на държави, които се наложи да подадат оставка заради обвинения, свързани с това. Това, което знаем, че това, което със сигурност знаем е, че непрекъснато има незаконна търговия с тютюневи изделия в цяла Европа. Поради тази причина този протокол трябва да бъде ратифициран максимално скоро при пълна прозрачност и нашата група изцяло го подкрепя. Освен това искам да изтъкна, че Всъщност самата тютюнева индустрия има за цел да предприеме необходимите действия, за да може веднъж завинаги да се справи с незаконната търговия с тютюневи изделия. Всички подписали протокола трябва да работят за неговото изпълнение при прозрачност и подобрено сътрудничество с представителите на индустрията. Що се отнася до засичане и проследяване на продуктите, това е нещо, което трябва да продължим да наблюдаваме. И всъщност да нямам какво друго да добавя. Отново ще благодаря на докладчетата за чудесната работа и се надявам, че ние в Европа ще успеем заедно да се изправим и да защитим тази позиция. Благодаря госпожа Викстрем, казва председателката. Сега отново давам думата на господин Рублинг, който е представител на ОЛАФ. Заповядайте. Uh, uh, извинявайте, че отново се повтарям, защото преди половин час, когато се изказах, докладчицата не беше в залата, аз започнах като отправих комплименти за доклада и сега искам да повторя това, което казах. Наистина искам да ви поздравя за чудесната работа, която сте свършили по този доклад. Искам да кажа, че напълно ви подкрепиме. И сега, във връзка с различните въпроси, които се появиха, онези свързани с проследяването, работата по директивата за чеченевите изделия, вярвам, че а, те най-добре ще бъдат отговорени от страна на колегата от съответната генерална дирекция. За това, госпожо председател, бих ви приканил да му дадете думата след мен, за да може да отговори на тези конкретни въпроси. А радвам се, че има широк консенсус по темата тук и най-вече по това, че явлението е доста важно и трябва да се направи нещо по него, а също така и, че протокола към момента е най-добрият отговор на световно ниво. Ние всички сме съгласни, че това е световен проблем и той се нуждае от световен отговор. В миналото ООН е, беше предприела водеща роля по отношение на създаването на инструмента и сега след като имаме такъв широк консенсус, вярва, че трябва да преминем към ратификация. Няколко от ораторите, които се изказаха преди мен, говориха за това как се променят нещата по отношение на законната търговия с тютюневи изделия в Европейския съюз. Ние също се присъединяваме към вас. Има един стратегически документ от преди три години, който споменах по-рано и в него комисията казва, че днес контрабандата и незаконната търговия са съвсем различни от това, което са били преди 10-15 години. Преди основно имаше фалшификация на големите марки, а сега виждаме, че нещата не са такива. Това, което получаваме като информация от хората, които работят на място, е, че голяма част от а, конфискуваните цигари не са от големите марки, а са някакви второстепенни марки и имената се променят доста често. Миналата година ОЛАФ им постави рекорд за конфискувани цигари с помощта на нашата агенция. Повечето от тези цигари, които ние успяхме да конфискуваме, са от по-ефтините бели цигари. Във всяки пакет има по 20 цигари. И комисията вече реши да излезе с доклад във връзка с изпълнението на този документ от 2013 година. Мисля, че е съвсем честно да предположим, че отново в този документ ще се наблегне върху проблема с фалшифицирането и незаконната търговия контрабанда с ефтини цигари. Един от членовете на парламента говори за връзката между незаконната търговия с цигари, идващи основно извън Европейския съюз и организираната престъпност. Аз се присъединявам към вашия аргумент. Ние непрекъснато сме в контакт с колегите от Генерална дирекция Холм. Непрекъснато работим заедно и мисля, че е от изключително значение всички ние да се обединим. Говорим и с Европол, говорим и с Фронтекс, говорим, разбира се, и с държавите членки, всички участващи страни в процеса. Във връзка с досието Филип Морис, може би знаете, че на 24 февруари комисията излезе с един документ, който беше разгледан в парламента. Парламента прие резолюция през месец март. Разгледахме какво се случва и в момента комисията мисли как да продължи от тук нататък. В другия въпрос, по другия въпрос Знаете, че комисията е предоставила отговор на омбудсмана и нямам какво да добавя тук. Председателката, благодаря за вашите отговори. Сега давам думата на господин Бурковски. Заповядайте. Във връзка с изпълнението, проследяването, това, което мога да добавя е, че в момента тази работа е текуща, така че не мога да кажа как, как той точно ще изглежда системата в бъдеще. Това, което обаче твърдо мога да заявя днес, е, че ние работим под презумцията, че протокола ще бъде ратифициран и ще влезе в сила, т.е. системата, която ние разработваме в момента, ще отговаря на разпоредбите на протокола и ключовите разпоредби вече бяха споменати 8.2, 8.12. За тези, които разбира се не са запознати с всека линия от протокола, с всеки ред от протокола, се казва, че системата се контролира от страните, т.е. нашата система в Европейския съюз ще се контролира от Европейския съюз, а в член 12 се казва, че задълженията на дадена страна не могат да бъдат възложени на съответната тичено, тичунева индустрия. Това означава, че нашия контакт с индустрията от гледна точка на системите за проследяване ще бъде сведен до необходимия минимум и това също е отразено в текста на протокола. Ние ще продължим да работим с тютюневата индустрия, само доколкото това е необходимо за изпълнението на членовете от протокола. Знам, че информацията за проследяване ще бъде принтирана върху продукта и това не може да бъде направено от трета страна. Казвам, че ще работим доколкото е необходимо, но системата ще бъде независима е, напълно ще бъде контролирана от властите, няма да бъде контролирана и управлявана от самата индустрия. Това беше от мен. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Андерсън, съвсем накратко. Искам да кажа, че приветствам всички коментари. Искам да направя връзка с това, което каза представителя на генерална дирекция Санте. Искам да бъда напълно ясна. Споразумението PMI не може да бъде разширено, защото системата за проследяване всъщност напълно трябва да съответства на разпоредбите от протокола и за да бъдем пределно ясно, в член 8 на протокола се казва, че борбата с незаконната търговия в 8.2.8.3 се разпорежда, че всяка страна в съответствие с тази разпоредба трябва да създаде система за проследяване за всички тютюневи изделия, които се произвеждат или внасят на нейна територия. Тоест, няма как самата тютюнева индустрия да внедри такава система за проследяване. А, така беше, такива опити имаше в миналото и те причиниха доста притеснения. Наистина оценявам коментарите, които бяха направени. Също така се радвам, че чух от Олов, че те ще насърчат и подкрепят ратифицирането на протокола, защото наистина този протокол трябва да бъде ратифициран и то бързо. И като се взема предвид широкия консенсус в тази зала от страна на всички политически партии, мисля, че това ни дава един добър мандат – да се опитаме да ратифицираме протокола в максимално кратки срокове. Така че благодаря на всички за коментарите, за приноса на докладците в сянка и се надявам, че ще можем да продължим без допълнително разтакаване. Благодаря ви. Крайният срок за внасяне на изменение е предвиден за 24 май и съгласно член 99, параграф 1 от правилника за на за дейността на парламента. Както измененията внесени от името на комисията могат да бъдат приемливи само ако се предлага отхвърляне на препоръката от страна на докладчика. Предвижда се приемане на доклада ни на 30 май. Благодаря на господин Руплих и на господин Борковски за принудът им. Благодаря и на докладчик госпожа Андерсен. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Сред нас е председателят на постоянният комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност. Добре дошъл сред нас господин Езерман. As you know... Както знаете, този постоянен комитет на име Кози беше създаден съгласно член 71 от договор с на Европейския съюз с цел насърчаване и укрепване на оперативното сътрудничество на държавите членки в областта на сигурността, както и насърчаване на по-добрата координация при дейностите между националните компетентни органи. И ми се струва, че е много подходящ момента и е много важно да изслушаме председателят на този постоянен комитет. Добре дошъл сред нас. Ще ви помоля накратко да ни представите вашата дейност и бъдещите планове на Кози. Господин Язерман, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, благодаря ви за поканата да ви представя дейността на КОЗИ, постоянният комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност. За мен е истинска чест и удоволствие да съм днес сред вас. Ще се спра на някои елементи, които бяха включени в доклада на Ко... за дейността на КОСИ, който обхваща периода юли 2014 до декември 2015 година. Но преди да започне изложението си, може би си заслужава накратко да ви обясня как се работи в Кози за насърчаване на многодисциплинарният методичен подход с цел подобряване сътрудничеството в борбата срещу организираната престъпност. Става дума за нареченият европейски цикъл на политиките, който състои от четири стъпки. На първо място се провежда тъй наречената Евросокта или оценка на заплахата от тежката и организираната престъпност. Тази оценка се изготвя от Европол въз основа на редица е, източници на информация, прави се анализ на съществуващите си бъдещи заплахи и се правят препоръки за приоритетите в сътрудничеството в борбата срещу тежката и организирана престъпност. Вторият, вторият етап е изготвянето на многогодишните стратегически планове и МАСП – те се изготвят от а, държавите членки, КОЗИ, Европейската комисия, и Изпълнителната агенция като Европол, Евроюст и Фронтекс и се изготвя многодишен стратегически планове по приоритети и те са, тези планове след това биват одобрени от съвета. Продължава се с оперативните планове за действие, като има, има такъв план за всяка година и за всяка, всеки приоритет. И а, те се изготвят от държавите членки, които участват в те нареченият план за оперативна дейност и се одобряват от КОЗИ и Европейската много дисциплинарна платформа за борба срещу тероризма е част от Европол и в рамките на нея се координират различни оперативни дейности. А Европол осигурява необходимата подкрепа за тази платформа, а Кози съблюдава за изпълнението на различните дейности. Четвъртата стъпка е оценката, която се предвижда да бъде е, осъществена през 2016 година чрез междинен доклад, след което е, се организира, тя всъщност тази оценка се изготвя от Европейската комисия, сътрудничеството с държавите членки, за да си извадим изводи за следващият е, политически цикъл. Освен да ви представя доклада, който вече ви беше изпратен, бих искал да споделя с вас и основните искания на комитета и основните теми, които бяха обсъдени по време на нидерландското председателство, което отговаря на комитетите, представени от, от нидерландското председателство в неговото начало. Засилването на сътрудничество в областта на вътрешната сигурност, разбира се, е основната цел на КОСИ и туристичните атентати в Брюксел на 23 марта за пореден път подчертаха колко важно е да засилим усилията си, за да гарантираме високо, най- възможно най-високо равнище на сигурност, включително и чрез подобряване на обмена на информация. Основните ни ценности е да предотвратим подобни ужасяващи акти е на насилие, които отнеха толкова много невинни животи, както тази, така и миналата година. Основната ни цел винаги е да намерим правилното равновесие между правоприлагането и е, спазване на основните свобода права и свободи, правото на е, неприкосновеност на личните данни от една страна и необходимостта от съдебно преследване на участници в организираната престъпност и дейности, свързани с тероризма. Вътрешна сигурност са е сред основните приоритети на нидерландското председателство. Трябва да изготвим един цялостен подход за добра обмена на информация и трябва да се подобри също така качеството на сведенията, които се Вменят. Ето защо се с амбициозната задача да изготвим пътна карта, където да бъдат е, определени редица средносрочни и дългосрочни дейности с цел създаване на цялостна инфраструктура на обмена на информацията, която да обхваща организираната престъпност, борба срещу тероризма и опазването на външните граници. Все още се работи по тази платформа в съвета в момента, но се радваме, че вече имам възможност, че ще имам възможността да предоставя тази платформа форма на съвета по вътрешни, правосъдие и вътрешни работи, който ще се проведе в началото на месец юни. Също така се работи за подобряване на системата за интелигентни граници, за опазване на външните граници на Европейския съюз. Както му, сте получили в, в доклада за дейността на КОСИ, беше постигнат значителен напредък в засилването на подхода ни за борба срещу тероризма. Работата в нашия комитет до голяма степен беше белязан от терористичните атентати в а, Франция през месец януари и ноември миналата година. Незабавно след а, тези терористични атентати бяха е, свикани две извънредни срещи на Кози, за да се обсъдят редица мерки за борба срещу тероризма, които бяха обсъдени и приети на съвета ПВР на 23-24 януари и е, на 26 27 е, ноември 2015 година. На 24 марта отново бяха обсъдени нов, нов поряд набор от мерки на неформалното заседание на съвета. И за напише удоволствие, че госпожа Гиом, заместник председател на съвета на парламента, извинете, също участва на това заседание. Важно да имаме ясни приоритети не само за едните седмици и месеци, но и за едните години, няколко години и ще продължаваме да полагаме съвместни усилия в тази насока. Друга важна тема беше при разгледаната стратегия за вътрешна сигурност на Европейския съюз за периода 2015-2020 година. Тя ще ни даде възможност да отговорим по-ефективно на новопроявялите си заплахи. Продължава работа в, това, в тази насока по време на Люксембургското председателство и ще продължи и по време на словашкото и малтийското председателство. Е, на следващия съвет ПВР ще представим доклад за текущото състояние за прилагане на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз. А сега бих искал да се спра на някои инициативите в този контекст и най-вече в областта на борбата срещу организираната престъпност. Нидерландското председателство се съсредоточило върху подобряване на оперативното сътрудничество и интегрирания подход. Паралелно в контекста на новата преразгледана стратегия за вътрешна сигурност трябва да се подобрят дейности за борба срещу трафика на хора. По време на Лигонско председателство решихме да се съсредоточим върху а, трафика с а, хора с а, цел трудова експлоатация. Това е явление, което засяга редица отрасли на економиката ни голям брой лица, но въпреки това броят на установените случаи започнатите разследвания и ефективните присъди е доста ограничен. Проучване, проведено от Европейската комисия миналата година, изразява теорията, че е възможно това да се държи поради на липсата на достатъчно доказателствен материал и недостатъчно добрата подготвеност на служителите. Ето защо ние сме готови да изготвим наръчник за мултидисциплинарното сътрудничество за борбата срещу трафика на хората с цел трудова експлуатация, за да се подобри познанието на служители в тази област. Също така ще предложим заключение на съвета за, за подобряване на съвместните ни усилия за борба срещу този вид трафик на хора ще бъдат обсъдени в такова ще бъдат предложени с одобрение на съвета ПВР през юни. По въпроса за киберпрестъпността, целта на Нидерландското председателство е да се постигне обща визия на европейското наравнище европейски съюз за гарантиране на безопасността на киберпространството. Тази тема се обсъжда на световно равнище. Ние продължаваме да насърчаваме дискусиите по темата, като се опитваме, доколкото е възможно да използваме различните европейски политики и инструменти и в случаите, когато това се налага, да изготвим нови допълващи дейности и инструменти. Важните заключения изготвяне от Европейския от Люксембургското председателство беше добра основа за по дейност на Нидерландското председателство. Също така в Кози обсъдихме оперативният опит и планът за оперативна дейност е, кибератаки с цел борба срещу организираната престъпност. Кози изготви 30 препоръки, свързани, които, са, които бяха отправени към Европейската комисия, държавите членки, Европол, СЕПОЛ и частни институции. Част от препоръките ни са подобряване на обучението и подобряване на мерки за оперативно сътрудничество с цел по-добро събиране на доказателствен материал. Също така започнахме и обсъждане на, финал... следването на финансови престъпления. Това е много важен елемент в борбата срещу организираната престъпност и тероризма. Председателството има за цел да подобри експертните познания и да гарантира, че инструментите се използват възможно най-често, включително и в европейският политически цикъл. Трябва също така да се гарантира и по-добро сътрудничество между полицейските служби на държавите членки. За целта беше предвиден план за действие за вземане на финансови престъпления и той ще бъде представен, тези заключения ще бъдат представени за одобрение на съвета ПВЛ през, 2000, през юни тази година. Също така се спряхме на проблема, свързан с незаконните банди от мотористи. Подобни проблеми са свързани и с административни производства, освен наказателно-правните производства, за да се гарантира възможно най-мултидисциплинарен подход и тази идея получава се повече подкрепа в рамките на Европейския съюз. По този начин може да се гарантира всяко, възможно най-високо равнище на сътрудничество между, между компетентните органи на европейско равнище. В момента с тази тема се занимава най-вече е, звеното за връзка в Европол. Но заплахата, която представляват този вид групи, изисква по-добро сътрудничество на международно равнище, включително и между административните органи. И Кози е, смята да предложи препоръки с подмяна на сътрудничеството в борба с този тип е, с тежка престъпност. Също така предвиждаме препоръки, с които да се възпрепятства възможността на лица, замесени с тежката и организирана престъпност, да се възползват от разминаването между режимите на държавите членки при извършването на административни нарушения. Това предложение ще бъде обсъдено в Кози, ще бъде предложено за одобрение като заключение на съвета през июни. Надявам се, освен доклада, който сте получили, да се че съм успял да ви запозная с последните текущи дей... дейности на Кълзи. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви за всички сведения, които ни предоставихте, господин Езерман. Думата има госпожа Анна Гомеш. <laughs> Uh, uh, Много Ви благодаря за доклада. Знам колко е важно за за кози да има засилване и подобряване на обменът на информация, особено в контекста на борбата с тероризма, както подчертахте. Въпросът ми е следният. До каква степен може да гарантирате, че държавите ни членки разполагат с компетентни служители, в своите разузнавателни служби или правоприлагащи служби, за да могат всъщност да събират необходимите данни. Тоест дали хората владеят езиците, които се използват при вербуването или организирането на терористични атентати или дейности, свързани с организираната престъпност дали има достатъчно специалисти по въпроса на престъпността. които могат да се здобият с по-трудна за намиране информация. И разбира се, връзката с финансирането. Подчертахте колко важни са разследванията, свързани с финансирането, но доколкото знам и доколкото виждам, особено начинът по който функционира банковата ни система, силно ме притеснява. Притеснявам се всъщност, че сме много далеч от постигане дори и на минималните стандарти за ефикасност при прилагането на законодателството за борба с срещу прането на пари, например. Въпросът ми е до каква степен действително се работи сериозно по всички тези въпроси в Кози. И също така, разбира се, споменахте прилагането на мерките за борба срещу тероризма и както и на нас не ясно тук в Европейски парламент, това значи и конкретни мерки и дейности за борба срещу тероризма, за предотвратяване на радикализацията и дерадикализиране на радикализираните лица. А, въпросът ми е до каква степен инвестират в а, подобни мерки държавите членки с принос от страна на кози? Защото, доколкото виждаме затворите продължават да са по-скоро центрове за радикализиране, отколкото центрове за рехабилитиране. И също така дали има и други мерки за предотвратяване на тероризма, които изискват много сериозни инвестиции, инвестиции чрез, е, в различни стратегии, включително и на местно равнище. И за момента не виждам такива да се прилагат. И накрая споменахте силните си притеснения за, свързани с трафика на хора с цел трудова експлуатация. Какво точно прави Кози, е, за да преодолее проблемите, с, с кои, които спомена и Европол, а именно факта, че 10 000 деца, беженци или е, потърсили убежище в Европа са изчезнали на територията на Европа и как можем да гарантираме, че тези деца не са принудени да не са използвани за принудителен на труд или не са станали жертва на сексуална експлуатация. Тази тема засегната ли беше също в Кози? Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Гомеш. Господин Диас Демер има думата. <clears throat> Благодаря, господин, е, госпожо председател. Благодаря ви за това, че сте тук, защото наистина тази постоянна комисия по вътрешни въпроси е много важна като източник на информация. Тя, тази комисия обаче не е достатъчно позната и ние трябва да насочим вниманието към нея. Представихте ни доклад е, за дейности от е, юли 14 е, до декември 2015 и ни запознахте с методите си на работа. Преди да продължа, бързам да кажа, че ви уважавам дълбоко за работата, която вършите и съм благодарен на това, че дойдохте в Либе днес. Ние имаме нужда от вас но а, сега на методите на работа. Споменахте оценката на комисията, която трябва да се е, направи през 2016. Това е отрешаващо значение, за да бъде кози ефективен орган или е, поредното административно тяло. Имаме 16 такива в общността. И се опасявам, е, че много от тях е, е, си, е дейността на много от тях се припокрива, да не кажа, че си пречат дори. Така че оценяване заплахата от организираната престъпност в Европа е нещо много осмислено и то трябва да бъде елемент от стратегически планове, многогодишни, дългосрочни и така нататък, да участват различни агенции в тази дейност, е, да се планират оперативни действия е нещо разумно, но вече някои агенции го правят. Има други агенции, които го правят. Една платформа за плахите, която съдрени върху Европол. Сега ние знаем какво прави Европол. Европол е, често присъства на наши е, заседания. Вие е, споменахте е, за някои, маркирах някои по-комплексни въпроси, проблеми, които създават чувство за несигурност сред европейците. И споменахте едно от съображенията на холандското председателство по отношение на киберпрестъпността. В Европол, в Холандия, в Хага имат специализирано звено, специализирано звено за работа с е, този проблем. Но в крайна сметка, след тези дълги е, мои думи, е, въпросът ми е кози ефективно ли е извън работи или не. Защото аз е, имам е, впечатление, че кози е по-скоро един е, орган за е, размисъл, за, за, за, но не толкова за действия, ако се сравни с други агенции. Е, така че, моля ви, ако искате тази комисия да. Е, има е, доверие във вас, трябва по-често да идвате тук и да ни разказвате за това какво правите. Сега вие споменахте доклад от е, 14, юли 14 година, декември 15 година и че ще се прави оценка и анализ е, през 16-та. Колкото до член 71, е, че Кози може да координира действия и да е, ръководи сътрудничество в борбата с организираната престъпност, в това отношение искаме да знаем какво е направила Кози. Ако, ако други колеги не желаят да вземат отношение, ще ви дам е, отново думата е, за отговор, господин е, Изерман. Благодаря много за въпросите на, господин, на госпожа на, на депутатите. Сега въпросите на госпожа Гомеш за обмена на информация. Според мен това е нещо особено важно в борбата с, е, срещу престъпността. Въпросът дали могат, е, може да се предоставя тази информация за обмен на държавите членки, вече е въпрос на държавите членки. Но трябва да ви кажа, че в различни периоди от работата на Кози, пък и преди създаването на тази е, организация, стоеше въпроса за недостатъчна феномен информация, за да може да се предотвратява или е, инциденти, е, актове, терористични актове, или пък да, да, да се е, предават сигнали за, за готвени престъпления. И е, моето е, впечатление е, че това е един от сериозните проблеми, които кози би трябвало, с които кози трябва да се заеме в максимална степен. И ще повторя нещо, което вече казах. Сега имаме възложено от съвета е, задачата да направим, изготвим пътна карта и с тази пътна карта държавите членки ще ангажират агенции и други да правят е, максимално което, което е възможността и за обмен на информация. Сега е, има желание е, от страна държавите членки и агенциите за това, но на практика излиза винаги много е, трудно да се осъществи този обмен на информация. До каква степен работи Кози сериозно по този въпрос? Мисля, че се повтарям. Ние много сериозно гледаме на този е, тема, затова и готвим пътната карта. И трябва да кажем, да можем да кажем от името на Европейския парламент и съвета, окей, съгласни се се по тези въпроси, но защо това не се случва? И звената за борба с тероризма да зададат въпроса. Виждаме, че не всички държави членки са изпълнили това, което са се ангажирали да изпълнят защо е така. Така че стъпка по стъпка да напредваме в обмена на информация. И конкретен въпрос имаше по THB и децата. Мисля, че това безпоменато споменато от Европол а именно за това, че 10 000 деца вероятно са жертва на някакви криминални е, действия. Мисля, че проследяването е, и търсене, издирването на е, работата за обозидиране на липсващи лица би трябвало наистина да се подобри значително, използвайки съществуващите е, инструменти, с които разполагаме. Този подход отговаря на ударението, което поставят институциите за върху необходимостта в пълна степен да се прилагат съществуващите мерки. Трябва да се използва сегашните е, е, те рамки, сътрудничество между бюрото Сарин и други. Извършваме и е, проучване за въздействието на инструментариума на Интерпол и е, възможността за сътрудничество при издирване на липсващи лица. би трябвало и самите общности, разбира се, е, чрез социалните медии да, да е, чрез е, системи като Ember и Hotlines и други да подават сигнали. Гражданите, помощта на гражданите също, възоснова на оперативните нужди, трябва да се използва максимална степен и наистина 25 е, май, дена на липсващото дете, е, председателството ще организира един ден посветен на е, недостатъчната информация и за липсващи лица в Амстердам. Сега, на въпроса ви дали Кози е достатъчно ефективна или е поредното административно, поредният административен орган – в е, Лисабонския договор е разписано конкретно, че целта на този орган е да помага за изпълнение приоритетите, които задава съвета и да работи за сътрудничество в това отношение. Това не означава, че Кози сама по себе си изпълнява оперативни дейности, но аз съм убеден, от няколко месеца съм председател, съм убеден, че помага кози на държавите членки, на агенции като Европол, Евроюст и Фронтекс да си сътрудничат в така наречения политически цикъл. Разбира се, бюрокрация има винаги. И мисля, че в крайна сметка, когато е, се налага да работиш с 24 държавни членки с толкова много различни агенции във всяко от тях, трябва да намериш форма да организираш е, тази работа. И мен ми се иска наистина да бъдем по-ефективни, разбира се. И когато казвате, е, кози трябва да присъства в момента по-често, сега аз може би е, е, няма да е, имам такава възможност, но ще предам е, това желание на следващото председателство. Споменахте и киберпрестъпността. Да, има звено, което се занимава с е, този вид престъпност в Европол. В е, някои държави членки също. По време на холандското предателство се опитахме да предприемем допълнителна стъпка в е, това, а именно решаване на проблемите, свързани с взаимната помощ между правоприлагащите органи в държавите членки. Трябва да, да избягваме да не допуснем създаването на ново разпространяване, разширяване полето на, на престъпността, свързано с и е, да се погрижим е, всичко това да е обхванато от новите системи, които имаме. Имаме дни е, за съвместните действия в това отношение. И оперативните работници са наясно, че са необходими практически решения, които са свързани с а, е, юрисдикция, с а, е, за, загуба на, на е, местонахождение и така нататък въпроси. Госпожа Гомес, ще ми се да споменете и въпроса с е, действията ви по е, за борба срещу изпиране на, на пари. Дали е, звената в държавите членки си вършат работата И ако е, като, наблюдавам това, което се случва в много държави членки, именно банките да се превръщат и да функционират като машини, механизми за изпиране на, на е, пари, тук е, вече нещата опират до нашата сигурност, организирана престъпност. Не става дума само за неплащане, избягване на, и отклоняване на средства от хазната. И друг въпрос. Дали действията ви за борба с радикализацията е, също фигурират е, в програмата на Кози? Благодаря. Да, и съжалявам, че не споменах превенцията. Тя е част от приоритетите ни, които съвета е, формулира. Предотвратяване, борба с тероризма, превенция, това са проблеми и за кози. Попитахте и какво влагат в, това, в тази област държавите членки. Това не е въпрос, който занимава кози. Свидетели сме на растящ интерес в съвета към проблемите, свързани с превенцията но това не е довело до оперативно сътрудничество е, все още, което е доста е, напреден план в дневния ред на Кози в борбата с тероризма, е, разбира се, ние обръщаме внимание на, на необходимостта да се работи по превенция, не само борба с. Колкото до изпиране на пари, както знаете, има план за действие и комисията скоро ще излезе с предложение за четвърта директива по изпиране на, на пари и мисля, че това ще придвижи проблема и по-скоро е, решаването проблема напред. Въпроса с финансовите е, разслед... Е, финансово разследване сега наистина получава приоритет на национално равнище, обаче е, проблема е сложен и аз очаквам предложението на комисията е, във връзка с тази директива. Благодаря ви много е, за господин Изерман за отговорите и за предоставената информация. Да се надявам, че ще имаме възможност да следим отблизо работата на Кози в бъдеще. Желая ви е, наистина успех в е, толкова важната ви работа. И сега, следващата точка от дневния ни ред is an exchange of with Mr. Navarrete. Обмен на мнение с господин Наварете, който ръководи новия е, е център за борба с тероризма в Европол. тъй като неговото участие е планувано за 16.45, е, а до тогава имаме около 20-25 минути и е, за това ще е, прекрете заседанието. така че ще продължим в 16.45 в присъствието на господин Наварете, който е ръководител на Европейския център за борба с тероризма. Uh, Уважаеми колеги, нека да продължим световната част от нашето заседание. Следващата точка по дневния ред, както и по-рано споменах, е обмен на мнения с представителя на Центъра за борба срещу тероризма в Европол Господин Наварета ще ни запознае с новия доклад във връзка с ситуация с тероризма от 2016 година, както и новата им публикация, свързана с промените в модус, модус операнди на Даеш и терористичните атаки на Ислямска държава. И така давам думата на господин Наваранди. Заповядайте. Добър ден, дами и господа. Благодаря на председателката за това, че ми даде думата и най-вече за това, че ме покани на днешното заседание на комисията Либе. Днес съвсем накратко ще кажа какви са ключовите изводи на Европол във връзка с терористичната дейност в Европа и да поговоря за нашите съвместни усилия, за да можем ефективно да се справим с терористичните атаки. Както вие много добре знаете, всяка година Европол излиза с един ретроспективен задълбочен анализ на терористичните атаки и ситуацията. Така наречения ТИСАТ това е резултат от съвместни действия между Европол и държавите членки, както и органи като Евроюст и други трети страни, които помагат на работата на Европол. Това е уникална перспектива в дълбочина по отношение на това как се развиват терористичните заплахи в Европейския съюз. Знаете, че доклада, извинявайте, за 2016 ще бъде наличен на нашия вебсайт след няколко седмици, но преди това бих искал да ви запозная с част основните изводи. Ще съчетая презентацията днес за ТИСАТ 2016 и а, ще ви представя един документ, който разработихме след атаките в Париж от 2015 година по отношение на промените на модус операнди на Ислямска държава. Този документ е използван и за доклада за 2016 година. Във връзка с настоящия отговор от страна на Европейския съюз за, на тероризма, не трябва да забравяме, че ние се опитваме ние от Европол се опитваме да засилим сътрудничеството и обмена на информация между държавите членки. На екрана може да видите какви са основните заключения. През 2015 година 151 човека загинаха, а 3060 бяха ранени в резултат на терористичните атаки в Европейския съюз. Ако направим сравнение с цифрите от 2014 година, можем да видим, че преди една година бяха загинали 4-4 човека, а през 2015 151 човека. Освен това, 60 граждани на Европейския съюз бяха бяха жертви на терористични атаки извън Европейския съюз в Мали, в Тунис и така нататък. ...211 несполучливи или осуетени терористични атаки е имало в страните от Европейския съюз. Реакцията на службите по сигурността и полицията беше доста ясна. 1057 отделни лица бяха арестувани в Европейския съюз за престъпления, свързани с тероризма. Освен това, през 2015 година имаше много съдебни производства в а, тази област. 513 човека бяха обвинени в тероризъм и а, организиране на терористични атаки. Ще навлеза в подробности малко по-късно. Ако направим разбивка на различните области на заплаха срещу Европейския съюз, ще видим, че 150 човека бяха убити от Извинявайте, че от общия брой 151 човека, 150 човека са убити вследствие на дейността, терористична дейност на джихадисти. Освен това има значително увеличение на броя на атаките на джихадисти от 4 през 2014 до 17 през 2015 година. И всъщност това доведе и до увеличаване на броя на жертвите. Държавите членки на Европейския съюз, които участват в коалицията против Ислямска държава, се разглеждат от терористичните групи като съвсем основани техни жертви. Отговора на властите на тази заплаха беше наистина доста силен. И може да се види, че броя на арестуваните за джихадистски тероризъм е 395 през 2014 година. Той стига до 667 човека през 2015 година. Терористичните клетки, които са готови да започнат терористични атаки в Европейския съюз, като цяло са местни, но те имат ясна връзка с така наречената ислямска държава. Основното притеснение на държавите членки в доклада ТЕСАД продължава да бъде тероризм от страна на джихадисти и също така а, тясно свързания феномен с чуждестранните бойци, които пътуват до и от конфликтните зони. За първ път вече имаме обща дефиниция. Броя на тези, които са арестувани във връзка с джихадистски дейности, отново е, както казахме, увеличен спрямо 2014 година. И това може да покаже усилията в цяла Европа за борба с този вид тероризъм. Ако говорим за профила на джихадистите, то е различен. Не можем да излезем с един действен профил. Тези, които те набират, в държавите членки обикновено имат престъпно минало. В някои случаи става въпрос за дребни престъпления, в други случаи за участие в тежка организирана престъпност. Освен това, в някои случаи, в някои страни, основната част от чужестранните бойци са с диагностицирани ментални проблеми. <coughs> Сега идеята е тези джихадисти да се обучават в Сирия и да извършват терористичните атаки вътре в Европейския съюз. Още нещо важно е, че чужестранните бойци, независимо от ислямска държава, започват да организират обучение, след като се върнат от своето обучение в Сирия. Имаме данни, които ни показват, че подобни обучения се случват в страните от Западните Балкани, но и в самата Европа. И това е информация, която все още предстои да бъде потвърдена. Обикновено обучението е за използване на огнестрелни оръжия и експлозиви. Това означава, че имаме сериозна заплаха за обществото. Като цяло обучението не е на добро ниво, но пък терористите са непредвидими и поради тази причина е трудно да му се предвидят техните действия. Освен чуждестранните бойци, тези единични самотни терористи, които организират сами своите атаки, представляват сериозна заплаха за Европейския съюз. Някои европейски джихадисти имат много важна роля в така наречената ислямска държава. Трябва също така пазят и връзка с терористичните мрежи в своите родни страни. Тези терористи изглежда предпочитат да се предпочитат да атакуват социални цели, а не да се фокусират върху военни и други по-трудни цели. Въпреки това не трябва да отхвърляме възможността да, са, да бъдат атакувани и подобни цели. Going to the finding of uh, nationalists and separatists terrorist attacks. Във връзка с етнонационалистите и сепаратистите, този тип а, тероризъм се намалява вече четвърта поредна година до 65 атаки през 2015 година. Отново ме е силна реакция от страна на полицейските органи и органите по сигурността. 168 човека са арестувани за престъпления, свързани с етнонационалистически и сепаратистски терористични актове. Основно тези неща се случват във Франция и Испания. А също така полицейската служби на Северна Ирландия – остава основната цел за дисидентските републикански групи в Обединеното кралство. Също така имаме непрекъснат риск за въоръжени сблъсъци между прокюрдските сепаратисти и турските националисти в европейските държави членки. Също така терористични атаки от страна на анархистични и а, групи са най-низки. 67 човека са били арестувани във връзка с подобни атаки в 6 държави членки. В повечето случаи се използват импровизирани експлозивни устройства марксистско-ленинистски групи участват в индоктринацията и пропагандата, но всъщност не се занимават до такава степен с актове на насилие. Във връзка с антиисламистските настроения, крайно десните фракции са засили своите терористични атаки в някои държави членки. През 2014 нямаме атаки осъществени от този тип фракции, но през 2015 година има 9 такива атаки, свързани с крайно десен тероризъм. Също така арестите са намалени 34 през 2014 до 11 през 2015. По време на парижките атаки през месец ноември, но по-късно и тази година в сърцето на Европа в Брюксел, стана ясно, че джихадистските терористи използват нови тактики и използване на експлозиви. Всъщност, за първ път през ноември 2015 година те използваха комбинация между експлозиви и огнестрелни оръжия за да нападнат и съответно убият хора в Париж. Домашно направените експлозиви са самоделните експлозиви, извинявайте, са тези, които най-често се използват. Освен това имаме информация от държавите членките, терористични групировки се опитват да се запасят с прекурсори за експлозиви които по-късно могат да се използват при широкомащабни бомбени атаки. Chemical facilities, according to the report. Химическите химическите съоръжения в държавите членки и компаниите могат да се превърнат в една доста уязвима цел, но също времено Терористите предпочитат да използват експлозиви, защото те са ефективни, лесно достъпни и могат да причинят сериозни щети. Искам да подчертая много сериозно злоупотребата на злоупотребите с интернет и социални медии от страна на терористите. Интернет и независимите интернет услуги и съответната поддържаща инфраструктура могат също така да бъдат способстващи атаките, могат да бъдат и тяхна цел. Видяхме през 2015 злоупотреби с анонимност, услуги за криптиране, прикриване на географското местоположение, защита на данните и по този начин на полицейските и други правоохранителни органи е по-трудно да, упражня... е по-трудно да упражняват мониторинг и съответно да бъдат ефективни при локацията на терористи. Това са основните заключения от доклада от 2016 година. Виждаме колко уязвима и колко сериозна става заплахата по отношение на джихадистските групи, най-вече Ислямска държава и каква е реакцията на полицейските и другите служби. Сега малко повече ще се фокусирам върху това какви са последните развития в Европейския съюз и също така създаване на координационния център през месец януари тази година. Трагичните събития през последните месеци на 2015 година, но и в началото на тази година, за съжаление потвърдиха, че тероризма е основна заплаха за сигурността на Европейския съюз. Тази година в Брюксел загинаха 30 човека. Но освен това, имаше и жертви от Европейския съюз извън територията на Европейския съюз в, Истанбул и в брега на Слоновата кост. Европейския съюз излезе с силен политически отговор, за да може да се справи с увеличаващата се запласност. Най-накрая бяха финализирани отдавна чакани законодателни актове с цел подобряване на междуинституционалното сътрудничество. Европол е идентифициран като ключов играч по отношение на борбата на Европейския съюз с тероризма. Парламента и най-вече комисията Либе упражняват сериозна подкрепа на Европол в тези процеси. Искам да се възползвам от възможността и да ви благодаря за това, че имаме възможност да изпълняваме новия регламент за Европол, за това, че имаме допълнителни ресурси с които да създадем Центъра за борба с тероризма в Европа. Сигурен съм, че тези усилия ще ни помогнат да бъдем по-ефективни в борбата срещу тероризма. Реакцията на Европол след парижките атаки беше незабавна. Работихме в тясно сътрудничество с Франция – след като атаките бяха осъществени в Париж, имахме и сериозен отговор и успяхме да помогнем на колегите, които пострадаха при тези атаки. Събрахме 60 служителя, които можаха да окажат подкрепя на Франция. Освен това, успяхме да предоставим информация във връзка с следите споделихме тази информация в рамките на 6 часа след атаките, но също така успяхме да споделим допълнителна информация, след като направихме проверки в нашите бази данни. Това помогна на френските колеги. След няколко дни Създадохме един постоянен екип, който да помогне на френските ни колеги, а по-късно и на бългийските колеги, която се установи връзката с Белгия, за да може да се използват всички необходими инструменти, но също така и да се даде едно европейско измерение на борбата с заплахата. Две държави членки пострадаха, но ние трябваше да разширим своя капацитет и да отделим необходимото внимание на европейския аспект на заплахата, който засяга всичките 28 държави членки. За да имаме координационен и оперативен за да имаме, извинявайте, координационна помощ и оперативна помощ, ние създадохме специален екип. Имаме офицери за свръзка от Франция и Белгия, които, да, които получиха помощ. Ние продължаваме да оказваме подкрепа на Париж след парижките атаки и също така продължаваме да подпомагаме и, и колегите в Белгия след атаките през месец март. Всички държави членки всъщност са свързани с тази специална, с това специално формирование. Център в Европол използва вече съществуващия капацитет и знаете, че той беше официално създаден през януари 2016 година. Идеята е да се комбинират различни инструменти под един покрив за една и съща цел да бъдат обслужени нуждите на Европейския съюз и на държавите членки. Европейския координационен център отразява философията и стратегията на Европол – да помогне информационната помощ, да предостави помощ при разследване в държавите членки, да използва капацитета на, на Европол във връзка с финансиране, онлайн пропагандиране на целите на терористите и също така предоставяне на иновативна платформа на държавите членки, която да ги обедини, за да можем заедно да намерим начина да се справим с тероризма в Европа. Един от стълбовете е ангажимента на държавите членки. Подобряване на информационния обмен, но също така и даване на възможност на държавите членки да имат водеща роля в борбата срещу тероризма подпомага цялото това начинание. Ние сме помоли държавите членки да ни изпратят специален офицер за свръзка. Това ще помогне да се използват всички ресурси на Европол с цел подпомагане. Това е задача на държавите членки която те водят и която се подпомага от Европол. Като всяка задача, тя трябва да бъде измерима, трябва да бъде редовно преглеждана и разбира се, трябва да може да бъде постигната. До момента е, вече имаме някои държави членки, които изпращат свои служители за свръзка, които работят заедно с служителите на Европол. Имаме такива служители за Франция, Испания, Обеденото кралство, Нидерландия и Германия. Други страни обаче казаха, че ще изпратят съвсем скоро свои експерти, които да работят в тази специална група, за да могат да се справят с задачата. За да можем да повишим обмена на информация, сме създали специална среда за обмен на информацията. Подготвили сме специален начин за работа в Сиена, Сиена Сити. Всички държави членки са включени в тази мрежа Сиена Сити, която има за цел да подпомага борбата с тероризма и имаме 43 компетентни органа, които са се идентифицирали в Сиена Сити. Разбира се, системата е конфиденциална – като това ще позволи на държавите членки да обменят информация с гриф поверителна. Информационният анализ е основната функция на Европол. Успеха на координационния център е свързан с това, дали Европол ще може наистина да улесни по-добър обмен на разузнавателни данни особено след атаките в Париж и Брюксел. Сега виждаме, че държавите членки са по-ангажирани при използване на системите на Европол. Информационната система на Европол, която е гръбнака на Европол, и вие знаете, че информацията, с която тя се захранва, идва директно от държавите членки. Те имат отговорност да предоставят тази информация на Европол, а Европол отговаря за включване на информацията, идваща от трета страни. Особено по отношение на чужестранните бойци, ние успяхме да идентифицираме 18 чуждестранни боеца през 2014 година, а сега вече през 2015-2016 сме успели да идентифицираме над 4000 такива бойци. След като отворихме фокусната точка за огнестрелни оръжия, получихме изключително много наброй сведения, свързани с 160 случая, които се разследват. Това, което искам да подчертая, е, че упражнява мониторинг върху връзката между терористичните актове и а, тежката престъпност. Виждаме, че повечето извършители преди това имат криминално минало. Координационният център ще подсили капацитета за разузнаване и разследване. Основният приоритет от парижките атаки беше онова, което на много искаха колегите от Франция информация по отношение на финансовото разузнаване. И като използвам програмата за анализ на атаките, е, за анализ на финансирането на тероризма, вече имаме над 2000 следи и улики. Освен това, мрежата за финансово разузнаване в Европол вероятно ще подпомогне и отговора на терористичните атаки, който идва вследствие на тероризма. Междувременно терористите също реагират. Европол има за, има за цел да предотврати тероризма и като работи онлайн. Джихадистските групи е, доста добре разбират начина по който работят мрежите те имат организирани кампании за набиране на последователи, за улесняване на радикализацията, промотират тероризма и също така екстремизма. Имат над 30 000 Twitter акаунта, които използват. Също така имат а, много наброй твитове, които пускат всеки ден – самият Twitter е изтрил 125 000 ислямистски акаунта от 2014 година насам. Борбата срещу радикализацията е една от нашите основни задачи. Имаме вътрешен отдел, който се занимава с това започна работа през юли 2015 година. В момента е в, в, в тогава беше, извинявайте, в а, пилотна фаза. Това, което ни интересува е повече качеството, не толкова количеството. Около 7000 случая на опасно съдържание бяха набелязани, бяха изпратени с цел препратка. И всъщност 90% от тези подозрения се потвърдиха. Искам малко повече да кажа за предизвикателствата, пред които сме изправени днес като заключение. Последните атаки предполагат една много по-добра координация между терористите, отколкото при предишни случаи. Те комбинират а, използването на оръжия и експлозиви. Използват върнали се чуждестранни бойци, но и местни терористи, които живеят тук. Също така провокират отделни свои симпатизанти да се превърнат в терористи, като използват оръжие по свой избор. И така заплахата се развива бързо. И това, което виждаме, е, че има ясна връзка между онези хора, които имат криминално минало и тероризъм. Поради тази причина е важно да имаме един по-цялостен начин на реагиране. Използването на социални медии означава, че трябва да работим във връзка с, по отношение на превенцията. И тук роля има не само Европол, но и други организации. Uh, Ако се върнем на някои от знаковите разследвания, отделът за подкрепа на Франция и Белгия продължава да функционира. През следващия месец ще продължим да си сътрудничим, ще получаваме информация от държавите членки, за да увеличим способностите си за борба срещу тероризма. През последната година Европол се превърна в водещ фактор в това отношение, благодарение на постоянната подкрепа на Европейския парламент и на политическият инерция, която беше набрана през периода 2015-2016 година. С това завършвам изложението си. Благодаря ви за вниманието. Much, Благодаря ви за много подробно изложение. Сега давам думата на колегите. Господин Халел Ахо има думата първи. Много ви благодаря за изложението. Имам няколко въпроса, свързани с информация, която предоставихте на слайдовете. Броят на извършените нападения от а, самостоятелни бойци не функционират. Тъй като споменахте самодейните взривове като основно оръжие, което се използва, предполагам, че е имало най-малкото планирани нападения или извършени такива. Също така бих искал да чуя малко повече за естеството на крайният ляв и крайният десен тероризъм. Нали, те са насрочени срещу гражданите, срещу държавата, срещу другите екстремистски групи или срещу недвижимо имущество. И също така дали дейностите на този вид организация се отличават повече в някои държави членки, колкото в други. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Диас Демер, има думата. Gracias. <clears throat> Gracias, señora presidenta. Благодаря ви, госпожо председател. Радвам се, че сред нас днес е един от водещите експерти който бди за сигурността в Европа. Благодаря, че сте днес сред нас, господин Наварете. Засегнах някои теми, които много ни вълнуват тук в Комисията по основни права и свободи през последните няколко месеца. Добре беше да чуем в сбит вид основните заключения на доклада ТЕСАТ и също така каква, какви са били първите действия на новосъздадената структура. крайна сметка успяхме да интегрираме звеното за наблюдение към основната структура на Европол. Имам един въпрос към вас. Със сигурност сте наясно, че тук имаше доста разгорещени дебати преди да се стигне до подкрепа за мерките за подотвратяване на международната пропаганда на джихадизма. В качеството ви на водещ експерт в областта, ни представихте вашата гледна точка, когато работехме по регламента Европол. И затова бих искал да ви запитам, защо Европол е най-подходящият орган, с който да се борим срещу радикализацията, а не да не се оставят е прилагането на мерките на равнището на държавите членки. Все по-често на различни форуми се говори за ролята на жените джихадистки как те са обучавани, че всъщност техният профил е по-труден за изготвяне и затова по-трудно се получават ранни предупреждения за този вид радикализация сред жените. Питам се дали този довод е достатъчно надежден, И също така се питам какво се предвижда конкретно за тези жени в Сирия, например. Още веднъж ви благодаря за много подробната презентация и ви благодаря за ангажираността за гарантиране сигурността на европейските граждани. Думата има госпожа Гомеш. Много ви благодаря, господин Наварете, за направеното изложение. Отбелязах си, че ни предоставяте статистическите данни за 2015 година, но за нещастие броят а, а, се увеличи през 2016 година. Но може би е добре да разполагаме и със световни статистически данни. 151 души в Европа загинаха като жертви на туристични атентати но на световно равнище броят на жертвите е над 32 000 души. Може би не е за да се припомним този по-общ контекст. И не бива да забравяме всъщност, че основните жертви на тероризма в момента не са тук в Европа. Разбира се, не е причина да не се борим за предотвратяването и, и е, последващи действия след терористични нападения. Споменахте и финансирането на тероризма. Питам се какво научихте от панамските досиета, защото в тях, защото те ни, ни осведомиха само за факта, че данъчните убежища дават възможност за укриване на данъци, но също така те са обежище и за организираната престъпност, а знаете, че има връзка между различните мрежи на престъпност и тероризма. Питам се какви изводи си направиха държавите членки от това, което може би сте установили от панамските досиета. Може би те самите също са установили, са направили своите изводи. Имам и още един въпрос. Притеснявам се от термина, който използвате джихадистски тероризъм. Мисля, че по този начин проявяваме недостатъчна чувствителност към голяма част от нашето общество, което трябва има да участва по борбата срещу Говоря тук, разбира се, за мисиоманиите. А използването на термина чихад за много мисюмани в този контекст и прякото му гласане с тероризма е много неправилно и дори обидно. Така че не би трябвало да говорим за, превто, за псевдорелигиозен тероризъм или нещо, някакъв друг термин да намерим, да не говорим за джихатизъм в този контекст. защото ми се струва, че наистина този подход, който сме избрали, не взима предвид точно културните и религиозни особености. Това може да го направи и непродуктивен. Защото въжи и за чуждестранните бойци. Защо ги наричаме чуждестранни ми положение, че те са си наши? Проблема е наш. Това са европейски граждани, които се превръщат в такива чуждестранни бойци, които след това нападат европейци, както в Европа, така и извън Европа. И в това отношение бих искал да ви попитам Инвестират ли държавите членки е, в стратегии за предотвратяване на радикализирането? Особено както знаем, съществуват връзки с организираната престъпност, с дребната престъпност и че всъщност е, нашите затвори са си направо школи за радикализиране. И тези процеси не се ограничават само в затворите. Говорим за проблеми, свързани с социалната изолация в цели области и в цели слова на обществото в Европейския съюз. И тази социална изолация обяснява и защо върбуването се оказва толкова лесно. По въпроса за Кипър заплахата, като споменахте, каква е вашата оценка? До каква степен държавите членки са приложили стратегията за превенция, защото тук вече имаше много сериозно смягчаване на първоначалните изисквания за CBRN. Някои държави членки изобщо не са приложили. И когато подчертахме, че повече от всякога има че се увеличава броя на нападенията, които се извършват с а, вещества, ми се струва, че държавите членки не се отнасят достатъчно сериозно към този проблем. А също така, а, как оценявате заплахата от нападения с биологично оръжие и как също така държавите членки се подготвят за тази заплаха? Имате ли предвид и безпилотните самолети, които се разпространяват все повече? Без да споменаваме ядрената заплаха. И накрая споменахте криптирането. Ами днешният свят е невъзможен, той не мислим без криптиране. Банковата дейност, например, не мисли без криптиране. Така че дали държавите членки и вие самите се успели да намерите най-добрите специалисти, които да разполагат с необходимите познания, да се борят с сложните инструменти, които използват престъпниците и дали също така могат да ги използват за борба срещу пропагандата за вербуване. И накрая, защо не споменавам тези, които би трябвало да са нашите защитници борба, и съюзници в борбата на тероризма, на които имат доста неопределено поведение, меко казано. Говоря за Турция, например. Там в момента журналисти са подложени на съдебно преследване, защото предоставиха данни, че Турция е снабдавала с оръжие и тил. Говорим за Саудитска Арабия. Защо държавите членки отричат непрестанно ролята, която играе тази държава, тези държави в улесняването на туристичните дейности не само в Европа, но по целия свят? Госпожа Сипел има думата. Thank you very much. Много ви благодаря. Благодаря ви и за направеното изложение. Имам няколко много конкретни въпроса за поставените от вас с слайдове. Отделни лица са били задържани за а, престъпления, свързани с а, тероризма. Можете ли да ни обясните за какви точно правонарушения говорим тук? За какви правонарушения са били задържани съответните лица? Споменахте също така и съдебните производства които са били приключени. Данни от втория слайд на вашата презентация. Колко точно съдебни производства е имало, свързани с тези 530 заподозрени лица и каква е бил резултатът от тези съдебни производства? Дали всички са довели до налагане на наказание на лицата и за какви точно нарушения или престъпления те са били санкционирани? Не съм много сигурна, но от допълнителното ви разяснение разбрах, че част от обучението за радик... на радикализираните терористи се осъществява не само в Сирия и други държави в Близки изток, но и на Балканите, а може би дори и в държави членки на Европейския съюз. Правилно ли съм ви разбрала? И ако да, какви точно видове обучения се провеждат? Имате ли също така информация за конкретни места, където се осъществява това обучение. Относно е, ле, крайно левият тероризъм, казвате, че броят на този вид организация е сравнително малък. Имате ли конкретна информация за какъв точно размер на този това явление говорим и какви нападения има е имало изобщо? За крайно десния тероризъм съм малко малко се подразних, защото твърдите, че има увеличение на този вид туристична дейност. Също въжи и за броя на атаките, които са увеличили с 9, но едновременно с това арестите, свързани с този вид а, на, престъпления, е спаднал. Можете ли да разясните защо? Относно експлозивите. Твърдите, че от всичките групи се опитват да създадат мащабни складове за прекурсор, които могат да се използват за експлозиви. Твърдите, че се опитват. Успели ли сте да го направите или продължават да се опитват? За криптирането съвсем накратко колегата Анна Гомаш вече спомена въпроса. Ясно разбирам, че целта ви е да се вземете се употребите с криптиране, т.е. разбира се, самото криптиране никога не може да бъде възприето като престъпление само по себе си. И държа да отбележа, че аз самата се опитвам да разбера малко по-добре системата на Европейския парламент за криптиране и то не защото някой може би би искал да крие някаква информация, просто защото някои видове данни са поверителни. Това наистина е инструмент, от който се нуждаем и е много сериозно предизвикателство да видим как може все пак да се преборим с а, злоупотребите с този вид практики с цел туристично нападание. Мисля, че това е което има да кажа към момента. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Зипова. Госпожо Саргентини, имате думата. Thank you, Chair. In the, uh, Благодаря ви, госпожо председател. Твърдите, че има проблем в методите на действие на туристичните организации, които се идентифицират с исламската държава. Твърдите също така, че няма систематични данни терористи да използват миграционните потоци на влизащи в Европейския съюз да се използват от терористи, но едновременно с това твърдите, че Виждате, че с буквари се случи на радикализация на сирийски бежанци в Европейския съюз. Твърди е също така, че действащите терористи кюрди е, обикновено са с местен происход. Може да ни обясните каква точно е ролята на тези 200 служители, които сте наели или ще наемете е, за скрининга в горещите точки. Броят 200 човека ни се струва много наведнъж, но едновременно с това говорим и за доста голям брой лица, които прекусяват границите ни. Но се опитвам да разбера какво точно е тяхната задача. Бих искала да знам какво точно вършат тези 200 души и тъй наречения скрининг, дали те самите е, е, разговарят с беженците, които пристигат, дали го правят в горещите точки или другате. И как те си сътрудничат с другите служители, особено от службите за беженците в горещите точки. Благодаря, че Кенги има думата. Е, а... Саро Молт. Благодаря ви. Ще бъда кратка. Аз също бих искала да получим много конкретна информация. Можете ли да ни дадете данни за потенциалните опасности, които грозят малолетните и непълнолетни лица? Така че бих искал да чуя малко повече за непълнолетните и за онлайн вербуването. Благодаря ви, господин Кенго. Господин Наварете, чакат ви доста въпроси. Бих искал да ви помоля да се опитате да отговорите в рамките на 15 те минути, които ни остават до края на дебата. Имате думата. thank you, Chair. Thank you for all your... Благодаря, госпожо председател, благодаря и за въпросите. Вие си давате сметка колко е важно това за нас, особено тази година след непосредствени е, терористични нападения в Европейския съюз. Знаете, че ние черпим информация от държавите членки, е, ние събираме от тях, е, но и от агенците на Европейския съюз, които допринасят към ТИСАТ и след което ние обобщаваме тази информация и се опитваме да е, теглим изводи и да опишем картината назад от 2013 насам на терористичната заплаха в Европейския съюз. Както казах в е, уводните си думи, повече от терористи... повечето от терористични атаки, 90% от тях са свързани с е, така наречения джихад... джихадистски тероризъм. И е, дискусията между двете членки беше дали да се използва термина нерелигиозен, защото джихадистския тероризъм е, сега е, се свежда до това, че те манипулират, джихадистите манипулират исляма, основния стълб на исляма, за да разпространяват е, този екстремистски възглед за една религия, като използват джихадизма за, като инструмент да превърнат всичко това в една свещена война. И Разбира се, е, Европол участва в тази дискусия как да, се доуточни дефиницията, пример, е, е, на това понятие. И докато не се стигне до едно общо приемливо дефиниция, решихме да продължим да използваме този термин, това понятие. и е, можем да говорим само за тероризъм, без да го квалифицираме, защото в крайна сметка това си е тероризъм. Сега, колкото до развитието на терористичната заплаха, никога не сме били свидетели на такава, такива темпове преди, такава скорост. Държавите членки на Европейския съюз и Европа страдат от тероризма от много години, но от 2015 2015 бе така доминирано от действия на самоделни, само единаци, самостоятелни терористи. И сега, след възникване на тези конфликтни зони, Сирия, Ирак и Ливия, където се предоставя обучение, е, както и възможности е, за, и достъп до, до е, средства за извършване на такива нападения. Това прави, е, това засилва нивото на опасност, разбира се, и е, ги прави по-адаптируеми към местната среда. Видяхме, свидетели бяхме на това, което се случи в Париж, след това в Брюксел, как терористи от Сирия и Ирак е, се свързват с терористи тук на място, в Европейския съюз. Някои имат опит в обучение или са преминали през обучение в Сирия и Ирак и именно тази комбинация е по смъртоносна от всякаква друга, на която сме били свидетели от 13 насам. Използването на социалните медии също е един благоприятен фактор за тях. Те ускоряват процеса, на набелязване на потенциални е, е, целеви групи, уязвими обекти и този процес на рекрутиране става вече много по-кратък, е, отнема по-малко време, отколкото преди. Освен това, те се насочат към определени групи, да кажем жени, вече го казах, защото смятат, че те могат да играят една специфична роля в тези групи на ислямска държава. Те привличат жените към е, терористични е, групи, разработват е, специална пропаганда и политика по отношение на млади хора – Ударението е върху млади хора. Не говорим тук за непълнолетни, защото те най-много използват е, социалните медии. И без... Е, те, те не са въоръжени с е, противо... с инструментариум за контриране, противопоставяне на тази радикализация. Алкайда използва много социалните медии и има един начин само да се е, оправдае, насърчава насилието и да се възхвалява Алкайда. Ислямска държава е, е, е по-прагматично настроена религията при тях не е сърцевината на посланието, но те могат да се обърнат към всеки го е, по, всякакви, по всякакъв повод е, да, да се включат тяхната ядка, да използват е, подхода на ислямска държава. Ето защо ние всъщност е, бяхме обект на тези е, терористични нападения, като в е, Брюксел, които са по-сложни за организация, но има и по-елементарни, извършвани от отделни лица. Но, да кажем, имаше случай с един въоръжен с нож човек, който провокира войници там и е, рани един от тях. Тоест, е, това е начин да бъдат рекрутирани е, е, лица и да се е, насърчава насилието чрез е, е, исламска държава. Обектите, както казах, са жени, млади хора. Използват се европейските езици все повече, не толкова на арабски. Имаме конкретна информация на английски, испански и френски, за насочена към определени целеви групи. Усилията, които трябва да положим, са наистина да контрираме тези действия онлайн. И това е приоритет. Защо е по-добре да работим на ниво Европейския съюз, отколкото на държави членки? Мисля, че трябва да, съчет, да обединим усилията на държавите членки и Европол за борба с тероризма онлайн. IIU също бе създадена с цял борба с пропаганда срещу терористични групи. Повечето държави членки имат е, точки за контакт, които се свързват с експерти. Ние минахме от четиримата експерти, четири експерти, които а, е, работят така наречената Check the Web, да се провери мрежата и да се заостри внимателно на обществеността към това как е, Терористите използват е, мрежата. Сега вече от 4 те са над 20, е, които работят в ECDC. Ние, разбира се, обаче сме е, само средство, инструмент. Ние се опитваме да привлечем най-добрите експерти в Хага, да привлечем специалисти, да, да възприемем един многодисциплинарен подход, да изработим, да създадем един инструментариум за борба с тероризма и за превенция, разбира се, но основното във всичко това е да бъдем връзката с държавите членки, защото е, трябва да говорим в един глас, за да можем да покажем как терористите използват социалните медии и интернет, защото това е, е начина да се е, блокира тази информация, тя да не е достъпна до е, потенциалните цели. И мисля, че ед, единния, единния подход е най-добрият, е, когато става дума за борба с тероризма онлайн. Когато е, говорим за връзката между незаконната иммиграция и тероризма, е, Терористите са опортунисти. Те ще биха използвали всякакви средства, всякаква възможност, за да е, прокарат своите, постигнат целите си. И е, те използват и този поток от хора, които идват е, през Турция от Ирак и Сирия. И това е един, една възможност за тях, която те не биха пренебрегнали. Имаме системни доказателства за опити да се инфилтрират терористи в Европейския съюз чрез... Нямаме, всъщност, извинете, нямаме конкретни доказателства за инфилтриране на терористи в тези потоци, беженски потоци, но е, имаме информация за подобно нещо. И е, оттам и призива за вторични проверки в държавите членки, по-конкретно в е, Гърция и Италия. Ролята на тези първоначално 200 е, гастролиращи служители е да помагат на държавите членки. Ролята на Европол е сега да подпомага държавите членки и по-конкретно гръцките и италианските колеги с експерти, които най-директно са заплашени. колкото повече, ако, колкото по-добре, ако искаме по-добре да работим в това отношение, трябва да предотвратяваме е, по-ефективно е, контрабандата на хора и по този начин по-ефективно ще се борим с е, заплахата от тероризъм. Именно борбата с незаконната иммиграция е начин за гарантиране на сигурност сега, разбира се, по този начин всъщност беженците са виктимизирани два пъти. Първо, защото са прокудени от собствената си е, родина и втори път, защото е, терористи използват под прикритието на тези терористични потоци да инфилтрират терористи в Европейския съюз. Пак казвам, нямаме индикация, че това се върши системно, но но е, имаме сигнали и затова държавите членки, Европол подпомага на държавите членки да работим заедно с е, експертите в Хага, в горещите точки, в е, е, гръцките острови, е, в е, Италия, Сицилия. Но отново инициативата за тези е, действия са в държавите членки. Те трябва да решат е, как да помагат на Европол, какви действия трябва да се предприемат, когато има индикация за терористични намерения или е, инфилтриране на терористи в близките потоци. И още нещо. Финансирането на тероризма. Това е все още е, така има неяснота по този въпрос. Е, подпомагане на Франция и Белгия, ние им предоставяме информация, например, за наемане на автомобили, на коли, е, наемане на жилища, къщи, е, явки, е, където те се събират и е, изработват е, самоделните взривни вещества и най-вече използват кеш, пари. Трябва да последим точно това. Целта е да видим как се финансират тези нападения, как се набрани средствата, които се използват и кой ги предоставя, как се използват тези пари за финансиране на терористични действия. Ние засилваме дейността си в това отношение и се надявам, че ще, имаме, ще успеем да запушим и тази дупка, така да се каже. Сега, по въпроса за десно и лево е, е, е, екстремния тероризъм, колкото до десния тероризъм, В 2015 във Франция и Гърция се е, говори за 9 е, нападения, е, извършени от крайно десни, безсмъртни случаи, разбира се. Но бройката се е увеличила в 2014 14 година. от 34 на 11 е, пада бройката на жертвите от, 14, е, е, от 11 до 15. Извинете, на, на арестуваните. Но, разбира се, ще трябва да да помислим повече по тези цифри. Само 11 са задържани 2011 и 15 левия тероризъм. 15 години едно лице е убито от терористична атака в Гърция. Повечето от нападенията са били в Испания 7, в Италия 4, в Гърция 2. Бройката е същата като е, статистиката от 14, но е, наистина скоро ще имате на вебсайта на Европол цялата тази информация, когато я обобщим и е готова. Колкото до последното, броя на осъдените, нямам цифрите тук, но нямам бройката на осъдените. Мисля, че може да се намери в ТИСАТ Значи през 15-12 е, държави членки са докладвали за 208 е, производства, наказателни производства е, също терористи, но нямаме данни за това колко са присъди са колко са осъдени и колко са оправдани от тях. Но съм сигурен, че много скоро ще имате на разположение тези данни също. Благодаря ви много е, за господин Наварете за тази информация. Наистина много беше полезна за нас. Благодаря ви и за това, че се отзовахте на поканата ни и присъствахте тук. Сега бързам да минем на следващата точка от дневния ред. на вас благодаря отново. По точка 7 от дневния ред, това е последната ни точка за днес, за следобедното ни заседание, ще проведем а, обмен на мисли с председателството на съвета и комисията. На 4 май комисията комисията е, в изпълнение на член 29 е, излезе с предложение за изпълнение на решение на съвета за временен, въвеждане на временен контрол по вътрешните граници при изваредни обстоятелства, е, когато шенгенската функционира, цялостното функциониране на шенгенската пространство е, е застрашено Става дума за а, Австрия, а, Ш, Германия, Дания, Швеция и Норвегия, които да, държ, да поддържат временни, да въведат временни, а, граничен, временен граничен контрол за максимум а, 6 месеца. А, първо ще дам думата на господин Люстенбург за представяне на тази препоръка и след това на господин Мосхамер. Господин Люстербург, имате думата. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря и на членовете на тази комисия за това, че ни дава възможност да ви запозная с тази препоръка на съвета. Наистина, това е решение за изпълнение, прието на 21 на, 2. на 12 за а, въвеждане на а, контрол по вътрешните граници, когато е на шенгенското пространство. А, тази препоръка е, е, е в резултат на следствие от а, притока на мигранти в шенгенското пространство, което започна миналото лято. А, и е, до, което доведе до е, едностранни решения, взети в няколко държави членки, временно да въведат отново граничен контрол в някои отсечки от границите е, за с оглед е, е обществената безопасност. Това е в духа на шенгенското законодателство и те са, тези мерки са ограничени по време и място. В е, съобщението на комисията за Шенгенския е, кодекс от 4 март, комисията говори за възможност е, за предложение на комисията за препоръка на съвета за продължаване на тези, този граничен контрол след 12 май при нужда, при необходимост. И наистина на 4 май комисията представи предложение след задълбочен анализ изводът от който беше, че има сериозни недостатъци и пропуски по шенгенските граници, които подставят под риск шенгенското пространство. Това предложение за препоръка на съвета има за цел да, продължи, да продължат тези проверки по границите за тези държави членки, които по тези причини ги въвеждат. А именно това са Австрия, Германия, Швеция, Дания и Норвегия. Съвета обсъди предложението на комисията и подчерта, че преди приемането на тези проверки, те трябва да се провеждат само по тези части от границите, където това е необходимо и съобразно, е, пропорционално. И вече е, Междувременно след приемането е, на тези препоръки Германия и Австрия е, съобщиха на съвета, че са решили да продължат е, е, действието е, на тези гранични проверки възоснова и на, на тези препоръка на съвета. А сега госпожа Мосхамер за комисията. Благодаря, госпожо председател. Няма какво толкова да добавя от страна на комисията, тъй като представителя на съвета вече обясни съвсем подробно различните стъпки, може би нещо допълнително което е споменато в пътната карта обратно към Шенген. Нашата идея е да се върнем обратно към Шенгенска зона без граничен контрол в края на тази година. Признаваме, че Гърция положи доста усилия и ситуацията сериозно се подобри. Освен това, Гърция получи сериозна помощ и финансова като човешки ресурси от страна на комисията и други агенции. Това подобри граничния контрол. Също така, първоначалното изпълнение на режима с Турция показва своите резултати. Въпреки това, ще обявим предложение и съвета съм на същото мнение. Ще има препоръка. При всички положения обаче, от гледна точка на вътрешните граници, там където може да се запази вътрешен контрол на границите, това трябва да бъде направено само по един пропорционален начин, доколкото е необходимо. Комисията също така упражнява мониторинг върху начина по който се упражнява този мониторинг и на всеки два месеца ще правим преглед. Това е от нас. Благодаря. Председателката, някой друг, който би искал да вземе думата, колега, който би искал да се изкаже, има ли? Това означава, че посланието беше наистина пределно ясно. И така, благодаря на двамата оратори, благодаря ви за това, че дойдохте на нашето заседание на комисията. С това ще приключи настоящото заседание. Ще продължим да работим утре в 9 часа. Уважаеми колеги, благодаря за вашето присъствие. Благодаря за помощта ви. Председателката любезно благодари и на преводачите. Ще се видим утре сутринта. Приятна вечер на всички!